Bene. И така. Първата е, точка от следобедния ни дневен ред до на господин Крамер, инструмент за сътрудничество в областта безопасност, веднага му даваме думата на, на докладчика. Das Wappen? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме изчакахте. Аз не предполагах, че ще бъде включен в първата точка от дневния ред. Много е важно сътрудничеството в областта на ядерната енергетика с трети държави. Аз ще се опитам да изложа това, което съм включил в доклада. Около 14 държави са обхванати а, в а, този план за ядрена безопасност. като смятаме, че ще се дадат добри възможности за нашите изследователи, за нашата економика и така нататък. Освен това, ще има и възможности за използване на ядрената енергия за граждански цели. А, смятаме, че можем да подкрепим предложението на комисията в общи линии, обаче има два елемента, които сме допълнили. А, като се има предвид случилото в Фокус, Фукушима, много е важно операторите на ядрени инсталации да са независими, да оперират независимо, независимо един от а, друг и те трябва да са независими от авторизиращите органи и регулаторните органи. По този начин няма да има а, конфликт на интереси и по този начин може да се предвърти допускането на човешки грешки. Не трябва да правим така, че изграждането на ядрени инсталации да бъде субсидирано а, от а, европейския бюджет. Ние можем да предоставим средства само когато става въпрос за ам, безопасността, за осигуряване на безопасността. В момента се намираме в а, процедура на консултации ще бъде по постигнато и взето официално решение на ниво съвет. Разбрах, че съвета е договорил вече с в рамките на с Евратум а, или в рамките на Евратум а, вече е бил обсъден а, план, обсъдена е спогодба. Трябва да видим обаче какъв ще е приноса на парламента в тази насока и по отношение на текста, който е изготвен. Сега, по отношение на сътрудничеството с трети държави. Не става въпрос само за ядрена сигурност в рамките на Европейския съюз. Тук става въпрос и за това какво можем да направим ние, така че да принесем за по-голяма ядрена сигурност в Европейския съюз. Повече нямам какво да кажа по доклада. Благодаря ви. Парола на колега Джордан. Благодаря, госпожа Йордан. Е, подпърла е, колега, е, колега, ки е... Благодаря, бих искал да подкрепя моят колега, който се каза преди мен, който каза, че много е важно за ядрената безопасност да има ам, добре функциониращ авторизиращ и контролен орган. С тази насока са необходими незабавни мерки. Все още смятам, че ще можем да си сътрудничим по изготвянето на нови изменения. Смятам, че не трябва да включваме в документа въпроси, които биха породили съмнения биха породили, породили недоверие в европейското законодателство или пък биха довели до това да се затварят ядрени централи. Този инструмент трябва да се използва само по отношение на страните, които вече развиват такива ам, програми, страни, които са решили да затворят ядрените инсталации, страни, които са готови да се включат в този план за координиране и създаване на ядрена безопасност. По отношение на предложението на комисията, важно е Европейския парламент да бъде информиран за текущите събития, за това, което се случва. В допълнение към независимите регулаторни органи трябва да подчертаем и нуждата от високо квалифициран персонал – И освен това трябва да имаме предвид и ролята на програмата Евратом. Този инструмент трябва да бъде използван като е, средство за насърчаване на по-голямо ниво на, безо... на ядрена безопасност и тук искам да спомена и стрес тестовете. Благодаря, господин Квадрас. Eh, Благодаря много, госпожо председател. Действително, сътрудничеството с трети страни, за да се а, повиши ядрената безопасност, е съществен елемент, а, който а, има своето място в политиките, които прилагаме тук. И наистина този въпрос е съвсем уместен днес, когато някои държави е, членки е, сменят е, насоките в енергетиката и на световната сцена има и трети страни, които се насочват към изграждането на атомни централи. Китай, Виетнам, Бангладеш и други. И при тази вълна, която залива света, вълна на изграждане на атомни централи, Европейския съюз изгражда ядрените е, централи съобразно изискванията европейски, на европейските стандарти. Именно за това трябва да отделим нужното внимание на този инструмент, създаден през 2007 година, за да засили нашето сътрудничество не само с близките до нас държави, но и други страни, които проявяват интерес към ядрената енергетика, използването на атома за граждански цели. Колегата Крамер е направил много важни и интересни изменения и се надяваме, че те ще допринесат за една напълно съобразена с реалностите директива. По-специално ще подчертая това, което е свързано с регулаторните органи, с усилията, които се полагат в Европа за това да имаме един независим от националните органи регулаторен орган. Господин Крамер е подчертал значението на международното сътрудничество, елемент, позволяващ да се напредне, да се постигне напредък. Виждаме какво се случва в Иран и проблемите, до които води иранската ядрена програма. Господин Крамер е напълно прав. И е, неговото шесто изменение е особено важно. Е, държим да се включат и европейски експерти, що се отнася до процесите в трети страни. Някои държави членки вече се отказаха от своите ядрени програми. Е, все още това е процес, който продължава, но сегашната ситуация е такава, че някои държави са се отказали, има опасност да се загубя, да загубим по този начин а, експертите в тази сфера. А, а в трети страни пък има млади хора, които а, напредват в тази сфера. Благодаря. Председателката, господин. Благодаря, господин председател. Да, и слуша колегата Разквадрас. Да, той е- говореше за а, атомните централи в Бангладеш. Аз съм работил в Бангладеш за европейската делегация и а, ус, на времето а, международното сътрудничество беше насочено към изграждането на а, диги е, за да е, не е, да се предотвратят изливите на реките. И в крайна сметка нито една дига не беше издигната. Защо? Защото реките има такава специфика, че е на практика е невъзможно да бъдат канализирани. А днес се говори за атомни централи в държава, която всяка година, е, чиято територия е, е наводнена всяка година на две трети. Има а, перспективи за развитие на атомната енергетика навсякъде. Това се твърди, но то не е вярно. А, дори и а, да има държави, които да са за развиването на тази енергетика. Знаете, че в групата на зелените бяхме много критично настроени към стрес-тестовете, защото много рискове бяха пренебрегнати като лични грешки, престъпни деяния или пожари. И е, това като че ли е, успяхме да продадем на японците, но като че ли пък това не е най-добрият пример на сътрудничество, е, що се отнася до намаляване на ядрения риск. И още две а, е, неща, които искам да кажа. Да, трябва да се работи за независимия характер на регулаторните органи. Това е абсолютно изискване. Аз не съм запознат с а, е, статута на всички регулатори. Знам, че във Франция политическата власт определя, назначава тези регулатори, като знаем как действа индустрията и силната зависимост от политическата власт, от президента, това в крайна сметка не води до независимост на тези органи. И последното, което искам да кажа, що се отнася до изграждането на атомни централи в, различните, в различни държави, е, е, тази е, тема, именно, че няма ясна граница между а, използването за военни и за граждански цели. И факта, че всяка технология а, в щатите с голяма чувствителност трябва да мине през Конгреса. И можем ли да допуснем, че Европейския парламент а, ще може да изказва становище по износа на а, чувствителни така наречени технологии, включително и тези, които са свързани с а, ядрената енергетика за Либия? Например, не, няма да ме убедите, че е, там специално ставаше дума за използването на ядрена енергия за мирни цели. Грация. Благодаря. Има ли представител на комисията? Не, тогава господин Крамер имате думата. Okay, Благодаря на колегите за това, че подкрепиха моя доклад. Надявам се, че ще бъдат внесени и изменения. За съжаление, няма представители на комисията. При това каза какъв е смисъла на ам, консултациите, когато се, се, се изготвя текст, който не е съгласуван, не е обсъден и който се припокрива с а, Евратом. Искам да спомена думата свързана с управлението, с независимостта на органите. Не искам да споменавам някои държави, но беше даден много абсурден пример. Едва ли не, че трябва да а, вземем отношение, да погрепим и спокобите, свързани с изграждане на ядрени енергии и, и, и ядрени инсталации в Индия. Всяка държава решава за себе си как да развива ядрената си енергетика. Ние нямаме намерение да даваме къл на никого. Просто това е един инструмент, който ще засили без... ядрената безопасност и благодаря на всички, които ме подкрепиха. Благодаря, господин Крамер. А, и така, крайният срок за измененията е сряда 5 септември, 12 на обяд. И така, преминаваме към следващата точка. Резолюция на Европейския парламент от конференцията в Катар. Марита Улфскок. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на шведски. Е, мисля, че този доклад е, е, засяга резолюция, която делегацията на Европейския парламент ще занесе в началото на декември на конференцията по климата в Катар. Беше проведена чудесна дискусия. И е, там ние искаме да защитаваме е, наш, позициите на нашата комисия и на комисията ИТРЕ, като разбира се искаме да обединим е, и становищата на останалите парламентарни комисии. Последното ни заседание се проведе в началото на септември. До момента обаче е, сме сезирани с текст, е, който е, е плод на съгласие постигнато след различни заседания върху климата. Е, ние отчитаме отсъствието на резултат е, на среща на държавните глави в Рио и е, искаме на Лос Кабус е, страните от Г20 да потвърдят е, заключението от предишните срещи, а именно да няма субсидии за твърдите горива. Е, ние учитаме това, но искаме да изразим безпокойството си от е, емисиите на въглероден двуокис, които са следствие от употребата на твърди горива. В 2011 година те постигнаха рекордни стойности следствие на економическата криза, въпреки че това би трябвало да обърне тенденцията. В много страни извън Европейския съюз се инвестира в нови енергийни източници. Е, искаме комисията да направи анализ за последиците от тези инвестиции за нашата конкурентоспособност. Ние не искаме економическата криза да е, разводни позициите ни при преговорите в Катар. Ние искаме е, нашия енергиен потенциал да не се използва напълно нито в международен план, нито в Европейския съюз. Ние, се, е, е, ние не забравяме и цените, поради е, които е, трябва е, да се подобри енергийната ефективност. Е, госпожо председател, аз не виждам никакви осложнения. Всички е, политически групи се надяват да се постигне резултат е, по време на среща на, тази, на държавните глави. Всички допринесоха за изработването на текста, всички се опитаха да постигнат компромис и да е, изразят всичко с ясни формулировки. Благодаря ви. А сега господин Жадо. Благодаря, госпожо председател. искам да подчертая качеството, качествената работа, извършена от докладчика, благодарение на, която, на която достигнахме до много компромисни решения в конструктивен дух. Но може би нещо, което недостатъчно е, е подчертано в този доклад, защото не очаквахме това да се случи толкова бързо. Става дума за изтичане на втечнен а, въглерод и делокализиране в някои сектори. Това не беше предвидено, че това ще се случи, тази делокализация ще се случи толкова бързо в тази сфера. Днес Европа е изправена пред много силна конкуренция и нелоялна от страна на Китай който е увеличи значително производствените си мощности, което е добре за тази страна, но става дума за една стратегия за атакуване на световните пазари. И за съжаление в Европа не се реагира на този факт когато пред комисарята Гюрт или с председателя Барозо се говори по тази тема, те смръщват вежди, но официално няма никаква реакция. Нито пък някаква стратегия за това да изградим някаква индустрия и то иновационна, новаторска по възобновяемите енергийни източници. И аз се изказвам за да подкрепя всъщност доклада, но искам и да се обърна към комисията, да апелирам за нейната реакция. Просто е недопустимо днес Европа да мълчи пред тези кораби, които ще пристигат от САЩ с китайски фотоволтаични панели, които през Роттердам а, е, преминават. Какво ще направи Европа по този въпрос, питам аз. Благодаря. Колегата Хебнер. Dziękuję bardzo. Zbliża е, на... Благодаря ви. Е, следващата среща на държавни глави ще се състои съвсем наскоро – но аз мисля, че тогава ще се премести фокуса от е, промяната в климата, е, за да се защитава наистина климата, а не просто да се пишат нови законови разпоредби, които не предполагат никакви реални ангажименти. Е, всъщност, ние желаем споразумението, което ще се постигне, да бъде наистина международно и наистина глобално. Всички направени до сега стъпки на различни срещи, включително на срещи на държавни глави, не доведоха до никакъв резултат, защото всъщност ние се връщаме назад и е, ние не сме казали още какъв документ би бил задължителен за всички, а не само за Европейския съюз. От друга страна, е, как... Няма няма значение какви действия предприема Европейския съюз при отсъствие на глобално споразумение. Защото за да се борим против е, затоплянето на климата, тази борба трябва да започне навсякъде. Така че ние се съсредоточаваме върху глобално разбиране и глобално споразумение – не бива да забравяме, освен това, че днес, когато живеем в криза, дано за бъдеще да нещата да се подобрят, но днес ние не можем да си позволим до 2020 година да увеличим целите си за намаление на емисиите не защото Европейския съюз не може да го постигне, просто трябва да разберем, че другите не могат да се присъединят към нас. Така че не бива да забравяме, че живеем в условия на економическа криза и че ако ние сме изправени пред е, нови предизвикателства, е, насреща ще има е, предизвикателства само на хартия. Така че е, нека да не предизвикваме спад в конкурентоспособността на нашата промишленост. Нека да не позволяваме на европейската промишленост да избяга зад граница да отиде извън Европейския съюз. Е, защото така или иначе няма да се намалят емисиите. Емисиите ще продължат, но от, друга, от друг район. Тъй като се очаква ръст е, на потреблението на енергия, промишлеността трябва да се развива, хората използват най-различни видове машини и ще ни трябва все повече енергия за в бъдеще. И заради това трябва да разберем, че дори в Европейския съюз може да се увеличат емисиите. Обаче, за да се спре това, ние трябва да се съсредоточим върху развитието на нови технологии, нови решения, които ще бъдат изобретателни, като например за ефективни технологии за използване на твърди горива и както моя колега каза, всякакви неконвенционални източници на обновяеми източници ще ни позволят да натрупваме енергия колкото време искаме докато за момента това ни е невъзможно. Така че някакво изобретение ще ни даде възможност да увеличим броя на работните места в Европейския съюз, както и шансовете за устойчиво развитие. И още един въпрос. Важният въпрос за внесените емисии. Е, според доклад на парламента на Великобритания, емисиите от внесени стоки се увеличават по-бързо, отколкото емисиите от вътрешно производство. Това явление е тревожно. Ние трябва да се борим срещу подобно явление. Още сега да започне борбата. Е, Джордан. Благодаря много, госпожа Ердан. Приправляме ту резолюция и... Благодаря ви. Всяка година подготвяме такъв тип резолюция и е, винаги докладчика е изправен пред предизвикателства. Какво да добавим още към тази резолюция? Е, има ли някаква нова краткосрочна ам, амбиция? Повече, по-низки нива от тези, които са заложени, няма как да се постигнат. Знаем, че Европейският съюз все още се бори с кризата. Знаем, че трудностите стават все по-големи. Защо обаче Китай не усеща тези трудности? Трябва да се запитаме какви са измеримите стойности, които трябва да вземем предвид смятам, че, че Китай трябва да се държи по-отговорно. Трябва да поеме по-голяма част от бремето. Това трябва да бъде отразено и в резолюцията. Трябва да призовем Европейската комисия да бъде по-амбициозна по време на преговорите и да полага повече усилия по отношение на постигането на международните цели и спогодби. Трябва да се подчертае в тази а, връзка усилията, които се полагат на международно ниво. Трябва да бъдат намирани решения, които да имат глобални измерения, защото и проблемите са глобални. В доклад. Освен това, трябва да се подчертае, че а, ние ще можем да намалим емисиите а, без да загубим нашата конкурентоспособност. Факт е обаче, че Съединените щати и Китай са се адаптирали много по-добре към последиците от кризата, отколкото нас. Нека да приемем тази а, резолюция, защото тя ще ни отвори пътя към, а, към преговорите. Колегата Родре. Uh, right. <laughs> Благодаря ви, господина Джордан е права. Е, така срещам се за Джони Логан и негов е, хит още една година. Винаги едно и също говорим, всяка година, да. Искаме амбициозни е, задължителни е, ангажименти не само в областта на климата, но също така економическата конкуренция. Обаче единственото е, че година след година все по-трудно става да вярваме е, в, че това Европейски съюз ще спазва линията. Даже се опитваме да кажем, че най-хубавото, което можем да направим за климата е просто да е, отменим е, всичко казано за емисиите. Мисля, че е наивно да е, продължаваме да вярваме в задължителни ангажименти, които ще включат и Съединените щати и Китай. Защото? Защо Китай ще тръгне срещу един от основните си принципи в, в чуждите си връзки и правно да се задължи международно и освен това са със значителен риск да се изложи при положение, че Американския конгрес най-вероятно ще отхвърли подобно споразумение. Ето защо е време е, да търсим някакви альтернативни пътища и подход, който да учита пазара, за да постигнем напредък. Защото липсата на напредък е единодушен и няма е, да има никакви действия от страна на държавите членки и на регионите. Значи трябва да координираме усилията и колкото може повече да използваме пазара, за да ни е, дърпа нагоре като доста неща може да се направи. Има, разбира се, положителни практики, които можем да споделяме подход възоснова на отрасли, е, по-засилно на сътрудничество в научно-следователската работа. Е, ще е, бъде по-трудно, но по-осъществимо и по-вероятно да доведе до реални резултати за нашата промишленост, а също така и за климата. Благодаря, госпожо председател. Роде. Благодаря. Комисията има ли представител? Си, грация. Um, yes, thank you very much. Uh... Благодаря. Аз искам да ви дам представа за това, докъде сме стигнали в преговорите си. Знаете ли, че в Дърбан ние постигнахме съгласие и дори с Китай опитахме, дори с Китай успяхме да постигнем споразумение. Говорим за споразумение до 2015, до 2020. Трябва да определим какви ще са модалностите, свързани с процеса на преговорите, защото след посилно тези спогодби те ще имат задължителен характер, всички ще са обвързани. Важно е да започнем още от тази година. Разбира се, има няколко години време, но е важно да създадем една солидна основа. Ние ще приемем втори ам, период, който ще започне следващата година. Освен това, трябва да се а, разреши въпроса свързан с ангажиментите поемани и от а, развиващите се, и от развитите се държави, да се постигне с погодба до 2020 година. Освен това е важно ясно да се заяви, че ам, ние се съгласихме за един втори период, обхващаш агажименти ангажименти по протокола от Киото. И разбира се, има други държави, които се придържат и към постигнатото и в Киото. А в, извинете, в Дърбан. Някои държави обаче искат да направят крачка назад, да отстъпят е, от е, това, което е било договорено. Да, това е нормален процес, като министрите са се договорили нещо, след това бюрократите, администрацията да искат е, да върнат нещата обратно. Трябва да им предвид и нивото на амбициите ще е трудно да се увеличат исканията, които вече са представени. Е, има допълнителни придружаващи инициативи, а, които някои от тях вече са пуснати в ход. Трябва да има двустранно сътрудничество, трябва да има взаимен подход, който да бъде използван в процеса на преговорите. Ние е, трябва да продължим да се е, концентрираме върху тези преговори, тъй като има и други а, е, теми, с които се занимаваме паралелно. Благодаря ви. Портер, колега Ульф Кок. Прего. преди да дам думата на докладчика, следващия оратор, госпожа Кок. Благодаря на всички вас. О. Е, благодаря за изказванията. Положението е следното. Ние няма да преработваме резолюцията. Няма да преработваме резолюция от година на година, но това, което трябва да направим е, е, е да запазим инерцията и да запазим основното си послание. Искаме амбициозни цели, единодушно споразумение, което да бъде правно обвързващо, това искаме да постигнем. Именно заради това отново и отново трябва да го повтаряме и трябва да повтаряме е, това послание към партньорите си ежегодно. Сега, е, мисля, че всички е, са единодушни по е, подхода. Не искаме да внасяме драматични промени, просто да имаме предвид какво се случва около нас от последния път, когато сме писали такъв текст така че ние допълвахме текста, съобразявайки с последните събития. Заедно ние изготвихме текст, който можем да подкрепим. Така е процеса. Така работим в Европейския парламент, така работим и в контактите ни с ОНЕ. Всичко, което се случва в ООН е по-сложно. Там не се говори само за 27 страни. По земята има много повече страни, но няма альтернатива. Може да звучи като е, шлагера още една година. Може би е още една година, но ние е, много добре знаем, е, че имаше някакъв напредък в Дърбан. Така че пак се връщаме на тези срещи на държавните глави за климата. Казваме, резултата не беше блестящ, може би, защото не сме стигнали толкова далече, колкото искаме, но поне сме постигнали някакъв напредък. На последната среща в Дърбин стана ясно, че е, не е край на процедурата. Е, трябва да търсим споразумение с Съединените щати и Китай. Може би постигнатото няма да бъде достатъчно амбициозно в нашите очи, но все все пак е, това е пътя на Европейския съюз. И нашето тегло в преговорите беше важно, защото цялата енергия, целият натиск дойде от Европейския съюз. Нашия принос беше най-значителен и в края на преговорите се намери нещо положително. Резултата не беше на нивото на нашите очаквания, беше все пак по-добър, отколкото по-лош. Продължаваме по този път, запазваме амбициите си и е, търсим единодушие. Търсим единодушие. Политиката в областта на климата не става от днес за утре трябва да работим дългосрочно. Не е модерно, обаче е изключително важно. Става въпрос за оцеляване и заради това е, смятам, че трябва да правим каквото трябва в е, тази институция. Благодаря, госпожо Улскок. По изключение, господин Жедо поиска думата два пъти, затова сега му давам само една минута. Не, не, не искам да взимам думата. А, исках комисията да даде отговор за целите защото а, Франция също е сред страните, които искат да имаме по-силна амбиция. А, да, исках да чуя позицията на комисията относно е, китайския внос и за това взимам сега думата, защото не получих отговор на моя въпрос. Commissione ritiene di non aver risposto a questa domanda, di avere qualcosa da dire o Господин Жадо смята, че не е получил отговор на въпроса си. Бихте ли добавили нещо? друг коментар, който ще направя е, че ние трябва да обсъдим този въпрос, защото тук са въпрос и за политика, не само за климата. Но казвам, отбелязваме си вашия въпрос и ще го обсъдим. Благодаря на комисията. Продължаваме сега. Преминаваме към следната точка. Енергийна ефективност, отмяна на директиви 2004 клана черта 8 и 2006 клана черта 32. Господин Тюрмес. Аз обаче преди това имам процедурен въпрос. Мисля, че аз, както и докладчите в Сянка, е, бяха планирали дискусията за 5 часа и не искам да започвам дискусията без да съм сигурен, е, че колегите, които изреждам, са тук. Томсън, Хол, защото и Форд, иначе не е честно спрямо тях. Може би трябва да изясним това преди да започна. Аз не искам да оставате с впечатлението, е, че аз плавам, пък те не са на кормилото. Е, по-скоро 5 минути почивка, за да сме се обадим по телефона да знаем дали са в парламента и дали могат да дойдат. Мисля, че е нечестно и го казвам, защото първата ми точка ще бъде да благодаря на всички докладчици за огромната работа, която са свързали и не искам на настоящия етап да има лошо чувство в е, екипа от е, докладчици в Сянк. Prima io volevo solo ricordare al collega Turmes che l'ordine... Господин Тирмес, искам да ви припомня, че дневния ред а, е, не включва, в него не са посочени никакви часове. Само за заседанието на координаторите има определен час а, всъщност точките си следват една след друга, няма определен а, час за всяка една от тях. Няма нищо подобно в дневния ни ред. И може би вие така сте си представили нещата, че евентуално към 5 часа ще се стигне до а, вашия доклад, но няма такова нещо. Госпожа Дел Благодаря, госпожо председател. Не искам да разочаровам скъпия колега Клауд, но Е, може би е, ние, е, лицата, които изредихте, може да са в сградата и може да не са. Има някои докладчици в сянка, които казаха, че няма да могат изобщо да дойдат. Господин Пипер от НП, например. Не, няма възможност да дойде. Аз щях да се изкажа от името на групата съвсем накратко, а, за да Приветствам това, че се постигна, може би не по всички аспекти, но по повечето от тях, а, споразумение. И така, че Клод, мисля, че трябва да преминем към дискусия по тази точка. Може би да припомниш а, тук да споделиш по кои основни точки има постигнато споразумение, какво сме постигнали. И всъщност аз сега приключвам моето изказване, защото постигнахме много добри резултати. Имаме единна позиция. Така че целите, които си бяхме поставили, ги постигнахме. И е добре, че можем да обсъдим това и тук в комисията, и в политическите групи. Аз се опирам на това, което е казано по този въпрос в моята група. Обедена е съм, че другите групи, с оглед на сегашната ситуация, са направили същото. Така че е, трябва все пак е, да се ограничим в дискусите. В всички случаи ще предам със сигурност твоите благодарности на докладчика в сянка, председателката. Господин Тюрмес, е, госпожа Томсен и Фиона Хол ни предупредиха, че няма да могат да дойдат. Um, Беше мое задължение като докладчик да съм сигурен, че разполагаме с тази информация и това е причината, поради която другите не са на лице и сега съм готов да започна дискусията. Имаме ли пет минути? Окей. <laughs> Okay. Good. And you stop me or you, you put it... Ако обичате, Можете да ме прекъснете. Първото Цялата дискусия започна миналата година през юни, когато комисията си направи предложението. И е, след една година или година и седмици по-късно, ние сме в, в позиция, при която имаме споразумение, което е подкрепено от съвета, е, е, ще се подкрепи от комисията ИТРЕ официално през септември. Така че хубавото е, че извън, е, независимо от кризата, в която се намираме, Европейски съюз работи. Изработи толкова сложно законодателство за една година. Това показва, че съвета и парламента е, вървят все напред и напред. От е, е, самото начало аз е, е, смятах това законодателство е, като огромен принос за излизането на Европа от кризата. Ще ви, покажа, ще ви цитирам само една цифра. 2000-та година 27 държави, които сега са членове на Европейския съюз, за закупуване на петрол и на газ е, са похарчили около 50 милиарда плюс. 2011 същите 27 страни са похарчили около 500 000 милиарда за закупуване на петрол и на газ. И разбира се, това е резултат от това, че в Северно море е, има залежи и твърде е, летливите и много по-високи цени на петрола и на природния газ. Така че е, тези 500 000 милиарда, които отлитат от нашата економика, е с е, е, този законодателен акт ние връщаме част от този отлив, защото това е причина за големия дефицит в баланса. Европейския съюз с твоите 27 държави членки, ще сме сигурни, че ще закупуваме по-малко е, петрол и газ и ще инвестираме в Европейския съюз, което означава работни места, е, които са необходими и е, потенциално е, ние ще извлечем е, е, полза, защото ще развиваме технологична ефективност и е, нашата промишленост ще бъде конкурентоспособността на глобалния пазар. На всички са необходими е, нови иновативни технологии, за да се намали е, потреблението на енергия за в бъдеще. Е, в тази директива е, има два аспекта. От една страна, е, какви мисли да се постигнат и каква да бъде архитектурата на директивата. Ще започна с нейната структура, с нейната архитектура. Какво сме направили тук? Ние сме е, превърнали политическа декларация от е, март 2007 година, когато държавите глави заявиха, че трябва да има 50% подобрение на енергийната ефективност. Това беше политическо твърдение, докато сега е, с член 3 и 19 ние променяме тази политическа декларация в правна рамка, е, държавните правителства ще си определят цели за енергийна ефективност, ще съобщят тези цели на Европейската комисия и още на 2014 година комисията ще подреди цифрите и ако 2014 година общо целите не е, стигнат до 50%, тогава комисията е, ще предвиди е, комбинирани мерки за засилване на националните цели. Така че това е голяма промяна. Това не е просто хлабава политическа декларация, а е, правна рамка. После за сградите резултатът е, е, е по-слаб член за обществените сгради. Аз съжалявам за това, но всъщност е, е, ние компенсирахме с член за дългосрочна пътна карта за строителството. Всяка държава членка трябва да има е, подход за ремонта на наличния сграден фонд. Сега е, за е, промените член 8 за потребителите. Е, това е един от членовете, които не ме удовлетворяват, защото дава пълни права на потребителите. трябва да поработим по този член. Имаме много добри членове 13, 14 и 15 където се ускорява пазара на дружества, които пестят енергия е, всъщност ние е, насърчаваме тези, които финансират енергийната ефективност, а държавите членки трябва да видят какви са националните правила е, за собствеността на апартаментите и как да се благоприятства енергийната ефективност. И е, сега, е, всъщност, цялата битка се проведе по член 6 по задължения за енергийна ефективност – сега държавите членки умяха да постигнат е, е, изключение от 25% като прак. Съжалявам за това, обаче това беше цената, която платихме за споразумението с правителствата. Хубавото е, че според мен това, се, е, това доведе до резултата, че все повече и повече страни ще се справят с датското, френското и английския подход към задължения за енергийна ефективност. Така че сега има дружества, които само продават електричество и газ, но ще се допълни е, и с активност на пазара на енергийните услуги и така ще се инвестира в е, промишлените процеси което в момента е блокирано от е, твърде малка възвръщаемост на инвестициите. Това става за 12 или 15 месеца. Има смесени дружества между енергийни предприятия и промишлени предприятия и е, инвестициите се възвръщат е, е чрез, е, след 3 или 4 години. Така че стават по-конкретно способни предприятията. По член 6 2016 година могат да бъдат отменени всички изключения, защото ще има е, генерална ревизия на директивата. И накрая, е, как какви амбиции се постигнаха с тази директива? Сега, целта не е посочена в е, член 6, но тя е 20%. Тази директива, с нея сама по себе си ще постигнем нещо като 50-15% плюс. Е, аз малко се безпокоя, обаче, защото има едно условие. Е, защото ние правим концепция и точно говорим за нещо по-малко, за бойлерите по-малко от 50%. Държавите членки и комисията не са достатъчно ясни по решението за бойлерите. Надявам се тази марка да бъде прията. Ще има и втора мярка, която ще подобри над 15% за колите, за въглеродния двуокис и това потенциално може да ни доведе до 16,5-17%. Което означава, че ние вървим към 30%. Обаче, може би трябва изцяло 2014 година да използваме клаузата за преразглеждане по член 3 и 2016 година преразглеждането по член 6, за да сме сигурни, че постигаме 20%. И в заключение искам да изкажа дълбоката си благодарност към всички депутати, които участваха в работата, а именно докладчиците в Сянка. Искам да поздравя и е, госпожа председателката, е, която много ни помогна е, в преговорите с съвета, но най-голямата ми благодарност е към нашия персонал, е, най-вече моите сътрудници Мишел, а също така секретарията Ганес Пуди. Работи много активно тази година. Така че много ви благодаря, че бяхте толкова жизнен. Благодаря и на персонала, и на всички, които участваха в работата по тази тема. Благодаря, господин Тюрмес, от името на всички. Ви е, благодаря за изказаната благодарност, напълно заслужена. Господин Идал Квадрас. Е, госпожо председател, без съмнение аз съм удовлетворен от преговорите със съвета. Можем да поздравим и докладчика, и всички участвали в тази дейност. Е, защото това е малко парадоксална ситуация. От една страна всички а, заявяваме, че на енергийната ефективност е най-добрия път, по който трябва да вървим. А, пътя, който ще ни доведе до намаляване на целите, свързани а, с а, а, пестенето на енергия, конкурентоспособност, така нататък да а, достигнем една по-ефективна, енергийно ефективна економика. Така че всички сме единодушни по целта. Но що се отнася до парадоксалната ситуация, директивата а, е стигнала до една особена ситуация, защото се изискват усилия от производителите, в процес на тежка, в период на тежка рецесия и дълбока економическа криза. И естествено, че а, предприятията гледат да економисат този допълнителен разход. Има също така правителството има сериозни проблеми. А, се изисква съответно от държавите твърдо отношение, твърдост при прилагане на директивата. Наистина момента е доста труден. Как да излезем от това противоречиво положение. Мисля, че Клод е очертал правилния път, а именно гъвкавия подход. Директивата определя цели, процедури, но също така остава и възможност за гъвкавост, така че държавите членки, в зависимост от конкретните обстоятелства, да могат да приложат а, разпоредбите на директивата. И в парламента ние а, се отнесохме с а, отговорност и на първо четене постигнахме много добър резултат. Така че приветствам, поздравявам докладчика и съм напълно съгласен, че трябва и председателката на комисията да бъде поздравена, целият екип на клуб, но разбира се и секретарията на комисия ИТРЕ, който секретарият извърши огромна работа в тази, този процес. Така че пожелаваме им здраве, да поддържат добрата форма, макар да са загубили някое друго кило. Благодаря господин Квадрас, госпожа. Simply like to add a couple... Фиона, госпожа Фиона. Благодаря, благодаря и на докладчика и също го поздравявам за това, че той благодари на всички сътрудници на целия персонал. Председателството също, датското председателство също изигра голяма роля. Трудно е По-скоро в миналото тази директива изглеждаше а, почти невъзможна, а, защото имаше внесени 2000 изменения, които господин Тюрмес трябваше да обобщи, да изготви текст възоснова на тези изменения, да бъде обсъден този текст с съвета, да се постигне единодушие между всички политически групи. Ние бяхме много далеч от позицията на съвета, трябва да кажа. И беше трудно да се договори единна позиция. Трябва да кажа едно много голямо благодаря на Клод. And the, um, uh, confidence, um, with which he, he... Um, възхищавам се на неговата увереност и устременост, с която той защитаваше позицията на парламента. Uh, Текста, който изготви той е много много добър. И ако постигнем души със съвета, ние наистина ще сме много щастливи. Благодаря, госпожо Хол. Няма други. А, господин Чичестър. Uh, Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, пропуснах част от дискусията, обаче искам само да кажа няколко думи от името на моя колега госпожа Фот, която се извинява, че не може да присъства. Тя е е ангажирана с дейности в триалог на друго място, обаче ме помоли да изразя благодарност на докладчика за неговата работа, както и за колегите докладчици в Сянка за е, така колективния труд по доклада. Е, това беше трудна задача. Те работиха изключително е, така е, усърдно и мисля, че заслужавате поздравления, е, защото въпросът съдържа много предизвикателства, особено като като се има предвид различията между парламента и съвета. Моята е, колега ме помоли да кажа, че е доволна, че директивата предоставя на държавите членки гъвкавост при прилагането на мерките за енергийна ефективност. И искам да напомня някои колеги, че националните цели не са задължителни е, е, и тя е, смята, че е, задължителните цели биха били по-малко ефективни от силните задължителни мерки, които постановява директивата. Така че в края на краищата държавите членки трябва е, да постигнат резултата. За първ път държавите членки е, поемат е, ангажименти по енергийна ефективност. Аз лично смятам, че задължителни ангажименти са нещо рисковано, но всъщност това се иска от колегите. Тя смята, че резултатът е един почтен компромис и още един път изразява благодарността си към тези, които са работили по толкова подробен въпрос. Благодаря, колегата Чужестър. Пила Лекартия. Благодаря. Когато започнахме дебата, бяхме само аз и Турмес. Сега има и други членове, които по-късно се включиха от името на моята политическа група и от колегата, който е докладчик в е, Сянка. Той също иска да отбележи факта, че постигнатия компромис е един много добър резултат. Нека да спомена, че според е, колегата че бихме желали съветът да е по-амбициозен в своите цели и намерения. Ние изразихме какви са нашите желания като група. Е НП приветства факта, че посредством гъвкави инструменти ще може да се а, постигнат заложените изисквания. Това е един много положителен резултат, много положително развитие. Няма да се повтарям сега, защото нямахме много възможности да обсъждаме темата в миналото. Това е позицията на моята група и е по-специално от колегата, който е докладчик в Сянка. Грация. Allora, mi sembra che non ci... а, благодаря. Като че ли няма други желаящи да се изкажат? Комисията? Thank you, благодаря, госпожо председател. От името на комисията искам да кажа, е, че беше хем забележително, хем депресивно като преговори. Вярно е, че има някои разочароващи аспекти в крайния резултат, но ние споделяме анализа на тези, които взеха участие в дискусията. Това е много голяма крачка напред е, и е основа за нашата политика за енергийна ефективност е, да има е, така твърда база. Има някои подобрения, които могат ясно да бъдат открити, като го съпоставим с текста на комисията. Дългосрочната стратегия в строителството, а също така и отговора в селско стопанство. Резултата е по-добър от нашето предложение. И сега начинът по който комисията проведе преговори по много хубави идеи. Господин Търмес, е, госпожо председател, и, и всички, които водиха преговорите, е, бяха ефективни, но и много твърди е, партньори в преговорите с комисията и съвета. И заради това резултата според нас е добър. Комисията направи компромис по три неща. Първо, ние започваме да прилагаме директивата с държавите членки веднага. И ние ще се опитваме да работим с старите комисии. Ще се отмени директива и ще видим какво ще остане на масата с държавите пренки. На второ място за бойлерите ще ускорим прегледа, за да се е, запълнят преговорите между това и е, съответния процент. И второ място, ние знаем, че 2014 година пак ще правим анализ, за да видим какви национални цели са постигнати. Партньорството беше ефективно. Много ви благодаря, че ни дадохте възможност да постигнем такава добра основа за работа. Bene, grazie. Allora, Turmes. Господин Тимес, давам ви думата за заключителни слова след този консенсус. Е, е, няма да ми е трудно е, да приключа дебата, като кажа, че работата, която свършихме, беше прекрасна, сътрудничеството също. работата беше доста интензивна и напрегната е, от друга страна. Затова ще е добре сега малко да поемем дъх. Екипа на комисията, който е тук, е, също заслужава похвала, защото те също работиха усърдно. Uh, Говорим за а, директивата, която включва 15% плюс и, и включва и бойлерите. Това трябва да се подчертаваше веднъж. Има и още един аспект. Имаме нужда от по-ясни послания от страна на комисията трябва да се споменат и новите спогодби по EUTS. Говорих с господин Петър Лизе. Той е, изготвя становище от страна на Либе. Той е експерт и той каза, че нещата са спешни. Той е доктор, има докторска титла. докторът не си взима първо почивка 6 седмици или 2 месеца преди да направи операция. Той просто веднага оперира. Има обещание, което е включено в декларацията. И нещата трябва да бъдат представени преди лятото, а не след това. В противен случай ще останам с впечатление, че комисията, която по принцип е част от процеса на преговорите, има големи разногласия с, с, с съвета или големи различия с, с съвета. Целта на EUTS беше да има тази да бъде изготвена тази писмена декларация – не може да стане така, че след като е подписана писмената декларация, комисията да не се придържа или да не може да изпълни това, което е включено в декларацията. Ли? А, смятам, че а, вие трябва да се обърнете към вашите началници и да изясните този въпрос. Утре, разбира се, е гласуването и трябва да допринесем за изпълнението на тези политики, свързани с ефективността. Трябва да започнем да работим по-добре. Ние сме постигнали нещо добро, нещо добро за економиката и конкурентоспособността на промишлеността в Европа. Благодаря ви. Благодаря ви много за милите думи. Наистина оценявам това. Allora, grazie ancora al collega Turmes, ha già ricordato. Благодаря ви много, господин Тюрмес. припомнихте, че утре се гласува по този текст, утре сутринта в тази зала и така за сега закривам заседанието на комисията. Утре в 9 сутринта ще възобновим работа. А сега веднага ще преминем към заседанието на координаторите, които са предупредени за това, че с един час по-рано ще започнем. Патриция, заповядай.